Uh, Уважаеми колеги, нека да започнем нашата среща е, и преди да започнем с точките по дневния ред, нека да ви информирам за това, което се разбрахме вчера с политическите координатори. Както знаете, обсъдихме съдържанието на писмото, касаещо кандидатът за комисар. Писмото беше разпространено между колегите преди да бъде подписано от членовете на комисията. Също така обсъдихме някои от останалите проблеми от честия законодателен мандат, които са останали и за седмия мандат. Договорихме се за проекто писмо, което да бъде написано от днес от Комисията по регионално развитие. Вие сте получили писмото преди дебатите. А по отношение на делегациите, Зелените предложиха да изпратят делегация в Гърция – това се включва в програмата за 2010 година. За докладите по инициативите решихме, че дебатите ще се състоят по време на следващата среща на Комисията по регионално развитие през октомври. Също така би могло да бъде изпратено писмо по за да може да бъде изготвен в последствие и а, доклад по инициативите. Аз настоях групите да предадат предложения във връзка с нашите доклади по инициативите. Благодаря за вниманието. Сега бих искала да открия заседанието и да започнем да говорим по първата точка от дневния ред. Бих искала да поздравя топло представителката на шведското председателство, госпожа Мот Олафсон, която е заместник министър-председател, а също така министър на предприятията, промишлеността, отговаря за политиката по регионално развитие, а също така и господин Хедлансън, който отговаря за регионалната политика ние мислим, че ще се срещаме все по-често по време на председателството, за да обсъждаме нашите различни становища, когато госпожа Олафсон не може да присъства на нашите заседания. Сега бих искала да ви дам думата, за да представите програмата на шведското председателство. Ärade ledamöter, mina damer och herrar. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати, дами и господа. Най-напред искам да ви поздравя във връзка с избирането ви като депутати в Европейския парламент. Знам, че много от вас са тук за първи път. Много е интересно да участваш в Европейския парламент – да си депутат на Европейския парламент е изключително интересна задача. Аз съм член на Шведския парламент. А, задачата, това е много сериозна отговорност и ние от Шведския парламент ви желаем успех. Освен това искам да кажа, че държим да, да работим в тясно сътрудничество с вас, за да може председателството да постигне успех. Председателството идва в труд, труден момент. Избран е нов парламент, предстои да се избере нова комисия, преживяваме економическа и финансова криза, изправени сме предизвикателствата на климатичните промени. Ето защо е много интересно да работим заедно, за да решаваме въпросите, пред които е изправено човечеството. Членовете на тази комисия е, играят много важна роля в областта на политиката на сближаване. Това е политика, която е свързана с повишаването на конкурентоспособността и повишаване на териториалното економическо сближаване в Европа. Бихме искали между отделните граждани в Европа да има повече равенство. Европа, както и други части на света, е изправена пред много предизвикателства, както казах финансовата криза, но също така и економическите неблагополучия, които достигнаха безпредседентни мащаби. Последиците от економическите затруднения се усещат навсякъде, но някои райони са особено силно засегнати. Европейския съюз и неговите членове сега трябва да поемат по пътя на устойчив растеж. Гражданите се нуждаят от повече и по-висококачествени работни места, но и в селските райони също трябва да се повиши благосъстоянието. Регионалното развитие, според мен, играе много важна роля в повишаването на конкурентоспособността. Това е единственият начин да се ограничат различията между регионите, вместо да допускаме те да се задълбочават поради кризата. Независимо от кризата, ние не трябва да губим от погледа си идеята за намаляване на различията. Държавите членки тук трябва да играят важна роля. Политиката на сближаването определено е много важна и ние трябва да обърнем поглед към бъдеще. И е, по този начин ще спомогнем Европейския съюз да бъде силен, когато кризата отмине. и трябва да предприемем дългосрочен подход, ориентиран към фирмите и гражданите. Именно в период на криза можем да проверим ефективността на инструментите и стратегиите. И именно в този в моменти като настоящия е видно колко е важно да имаш добра стратегия. Ние трябва да предоставим повече правомощия на местните регионални власти във връзка с използването на ресурсите. За да използваме ресурсите по-добре, необходима по-добра координация между местните, регионалните и национални равнища. Както знаете, комисията направи предложение за промяна в правилата за използване на структурните фондове. Целта е да се упрости и ускори изпълнението на програмата. Предложението е важно не само в настоящия момент на криза. От страна на председателството ние ще направим, направим всичко възможно да нещата да се придвижат напред. Вчера се проведе дискусия в съвета и не мога да предвидя какви ще бъдат резултатите, но мога да ви уверя, че ще ви информираме за резултата от дискусиите и се надяваме с вас да водим ползотворно сътрудничество. Упростяването на изпълнението на структурните фондове е много важно, но упростяването трябва да бъде реално, особено за унези, които получават фондовете. Аз съм работила на местно и регионално ниво като политик, но и като ръководител на проекти. И за това знам колко е необходимо да се опростят процедурите, за да могат европейските средства да се използват по рационален и пълноценен начин. Дискусиите за регионалната политика се водят отдавна и те, тя трябва да продължи. Затова сега искам да нахвърлям някои основни въпроси. Необходимо е да има връзка между политиката на сближаване и целите на Лисабонската стратегия. По този начин предприемачеството, новаторството и растежът ще останат в центъра на вниманието. По, същ... по този начин също така ще можем да увеличаваме работните места. Стратегическият подход към политиката на сближаване се оказа удачен и даде възможност да се рационализира и подобри реализацията както и да се използват средствата по по-рационален начин. Много е важно да работим с възосновата на широки партньорства, тъй като това подобрява партньорството на местно ниво. А също така дава възможност и да се реализират проектите по-добре. Структурни, структурните фондове трябва и за в бъдеще да се насочат към онези, които имат нужда от тях. Хората трябва да могат да живеят добре, да имат достъп до образование и да реализират своите мечти и амбиции. Така че тук не става дума само за солидарност, става дума за, за това да изградим един вътрешен пазар, който функционира по-добре. Необходимо е също така да осигурим добро сътрудничество между държавите членки и териториалното сътрудничество трябва да остане в центъра на вниманието. Това въжи както за трансграничното, така и за междурегионалното сътрудничество. Необходимо е също така политиката на териториалното сътрудничество да се развива по-нататък. Всеки регион има свой потенциал за развитие и това следва да се използва. Разбира се, Южна Европа има е, топъл климат, който благоприятства туризма, но също въжи и за севера, помислете само за ледените хотели. И така гражданите на различните части на Европа трябва да е, имат възможности да реализират максимално своя потенциал. И така политиката на сближаването трябва да се основава все повече на местния опит. Ние ще проведем конференция в Северен Швеция Киреней по време на председателството. Избрахме мястото на Ро, преднамерено. Регионът е много важен а, тъй като той е красноречив пример за това как може да се използва максимално географското положение. Това е регион с а, много малка гъстота на населението. В, а, там има желязна руда, а, може да се посети мина. Центърът на града ще се промени, изграден е леден хотел има Център за космически изследвания и други аспекти. Конференцията ще се проведе през септември, когато е тъмно, студено и има много сняг. Много се радвам, че Данута Хубнер ще дойде в Крона и ще участва в дискусията. Когато казвам, че тя дойде, всъщност това е смелост от нейна страна, тъй като там е доста студено. Ние ще. Ние ще обсъдим оползотворяването на, регионални, на регионалната специфика. Също така ще обсъдим стратегията на Европейската комисия за суровините. достъпа до суровините е изключително важен, ако искаме европейската економика да функционира добре. Швеция приветства тази инициатива и ние смятаме, че Европейската стратегия за суровините играе важна роля за създаването и увеличаването на броя на работните места. Ние трябва да изградим критерии за по-нататъчен растеж. Също така трябва да обърнем внимание на климатичните предизвикателства. Териториалното сближаване е важно и от... с оглед изграждането на макроекономически стратегии. Тук искам да се спра на Балтийската стратегия. За Швеция това е приоритет по време на председателството. Ние сме убедени, че стратегия, която излиза извън националните и териториални граници, може да ни помогне да решим проблеми, свързани с замърсяването и финансовата криза. Предложението за Балтийската стратегия има за цел да подобри околната среда в Балтийския регион, както и да засили конкурентоспособността в региона. За тази цел ние смятаме да повишим инвестициите, за да може Балтийския регион да се доближи физически до, до останал част на Европа. Също така смятаме да инвестираме в научно-развойната дейност и в устойчивото развитие. Стратегията не предполага а, отделянето на нови средства за региона. Тъкмо обратното, тя се основава на идеята за по-ефективно използване на съществуващите структури и възможности, като се предприемат по-съвършенствани форми на сътрудничество. Държим европейските фондове да се координират по-добре, за да можем да оползотворим по-добре от тези ресурси, с които вече разполагаме. Разбирам, че в началото на октомври на заседание на комисията вие ще обсъдите Балтийската стратегия и ние от председателството ще следим дискусията много внимателно. Надявам се, че ще можем да отразим вашите становища и гледни точки в дейността ни. Приветствам всяка дискусия за макроекономически и регионални стратегии. Споменах различни предизвикателства като глобализация, глобално затопляне, демографски промени. Виждаме, че структурните фондове вече се използват за посрещане на някои от тези предизвикателства. Необходимо е тези инвестиции в бъдеще да бъдат ясно свързани с економическото и териториално сближаване. Ние никога не изпускаме от поглед е, целите, целта за устойчиво развитие в бъдеще. Искам да кажа няколко думи за екоефективната економика. Смятаме, че е напълно възможно да се съчетаят економическите цели с екологичната устойчивост. Това може да се постигне, като се засили използването на възобновяемите енергийни източници, като се използва енергията ефективно. Но технологиите и, техно... и новостите в техниката също могат да постигнат това. По този начин ще повишим конкурентоспособността, като заедно с това а, ограничим въздействието върху околната среда. 30% от бюджет на Европейския съюз за сближаване е насочен към инвестиции в така наречената зелена економика. Това трябва да продължи и след 2013 година. Преходът към екоефективна економика е приоритетна дейност в шведското председателство. И е хубаво да гледаме на този въпрос като на принос към постигането на целите на Лисабонската стратегия. В много страни тази стратегия вече се прилага и когато се срещам с национални ръководители, виждам, че някои от тях са ни изпреварили. Те вече са осъзнали, че ако се използват възможностите, предоставени от прехода към нова зелена економика, а, конкурентните предимства ще се запазят за дълъг период от време. Европа има уникалната възможност да играе водеща роля. Ето защо шведското председателство иска да изпрати ясно послание за това, че е необходимо Европа да развие екоефективна економика. Разполагаме с много инструменти. Транспортна политика, енергийна политика, политика с малки и средни предприятия, политика в областта на новаторството, и така нататък. Това са все области, които могат да дадат своя принос в този преход към екоефективната економика. В заключение, искам да кажа, че вие в Комисията по регионално развитие в Европейския парламент имате важен мандат и това е да оформите бъдещето на Европа и мисля, че в периода на криза, който преживяваме, много хора имат нужда от вашето лидерство. Политическото лидерство е важно. Ние можем да направим Европа по-силно само ако работим заедно. Само заедно можем да осигурим добро бъдеще за гражданите. Очаквам, ще се радвам да работя с вас. Очаквам да проведем интересна дискусия. Обедена съм, че всички ние ще можем да излезем по-силни от тези трудности. Очаквам вашите въпроси, очаквам да чуя вашите гледни точки, за да можем да ги предадем на председателството. Бих искала да ви благодаря за това въведение, за това представяне, което показва вашето отношение към политиката на сближаване и а, ние, сме, а, ние ще свършим тази работа в следващите месеци по време на шведското председателство, когато говорим за бъдещето на политиката на сближаване, а, за лисабонските цели, както и за екологичната ефективност. Сега бих искал да дам начало на дискусията. Както каза госпожа а, министърът, вие имате право не само да задавате въпроси, но и да давате коментари. Така че не можем да сложим начало на обсъждането. Ще започнем с Констанца Крел, след това господин Олбрухт и така нататък. Много благодаря. Много благодаря, госпожо министър. Особено съм удовлетворена от факта, че шведското председателство желае да тласне напред политиката за сближаване. И говоря за това не защото работя в тази област, а защото работя и в друг вид области, като например връзките с е, Русия. Особено, е особено важен в този контекст е развитието на Балтийския регион. Искам да попитам как ще се организира Балтийската стратегия с оглед на трети участници, на трети страни. Два въпроса имам. Един е свързан с горските пожари в Европа. Това лято. Винаги се питам. Съветът разполага с фонда за солидарност. При това от отдавна. Смятате ли вие като шведско председателство да раздвижите нещата и да упростите правилника за отпускане на средства от Фонда за солидарност. Това бе едно от предложенията на парламента, за да можем да сме по-гъвкави, по-бързи, когато има нужда от помощ следствие на природни бедствия и стихии. Това пър... беше първият ми въпрос. Вторият е свързан с Балтийската стратегия, в смисъл такъв, че тя е част от политиката за сближаване. Дали обаче може да ни поговорите за политиката по сближаване в общ смисъл? Какви конкретни мерки ще предприемете? Тук сме започнали реформи и за това искаме да получим указания от ваша страна на къде смятате да тласнете този процес. Благодаря. <clears throat> Е, е, благодаря, госпожо председател. Много благодаря. От името на депутатите в Европейската народна партия. Благодаря за предоставената от вас информация. Искам да ви задам един въпрос, свързан с шведското председателство и друг въпрос, свързан с работата на Европейския съвет. Що отнася до шведското председателство, много чухме, много се изприказва в последните месеци за това, че държавите членки имат различен поглед върху политиката за сближаване. Във вашето встъпление чухме, че има нужда от стимулиране на Лисабонската перспектива в тази политика по сближаване, т.е. развойната дейност, новаторството. Но от друга страна посочихте и че политиката по сближаване следва да се стреми към уравновесяване на силите. Ние тук в парламента сме дочули вече за вашето намерение като шведско председателство да преформулирате така наречената цел 2. Цел 2 за регионите – ето това искам да попитам. Какво мислите по този въпрос? Как точно да разбираме вашето послание? Швеция ще работи по време на председателството си за по-голямо сближаване в целия Евросъюз или само в един даден регион или по-точно регионите обединени от цел 2? По втория въпрос – достига до нас слухове, новини, свързани с предложението за упростяване на правилниците за действие в условия на криза. Какво мислите вие по този въпрос, госпожо министър? Може ли да ни направите обзор на положението на нещата днес в съвета? Питам, защото и ние ще работим по тези въпроси. Това ще бъде един от приоритетите и на нашия законодателен мандат и по-специално Европейския фонд за солидарност. Това ще ни занимава. Благодаря. може би въпросът от Оджи и След това ще продължим с отговорите. Благодаря. Госпожо министър, изключително съм доволен, че можем да споделим своя опит и мнение по отношение на вашето председателство. Бих искал да постигнем едно изключително сътрудничество между Франция, Чешката република и Швеция, за да изготвим дългосрочната програма. И също така фактът, че местните общини също бяха включени в това сътрудничество те също показаха своите цели, своите приоритети в тази дългосрочна програма. Вие самата а, говорихте за важната роля на градовете, кметствата, общините и малките населени места в тази регионална политика. И моят въпрос е, а, как бихте подходили, какъв интегриран подход ще имате към такъв тип стратегии? По какъв начин ще се използват фондовете по по-ефективен начин? Вторият ми въпрос е свързан с регионалните стратегии. Говорихте за стратегии, за приоритети в тази област, за вашите приоритети в Балтийския регион. Какво смятате за вероятни а, подобни стратегии, да речем за Дунавска стратегия или някакъв друг тип стратегии? Дали няма да се припокриват тези политики, тази кохезионна политика? Благодаря ви. Благодаря много. Сега ще помоля госпожа министъра да отговори на въпросите. Много ви благодаря за тези въпроси. Нека да започна с Балтийската стратегия. Този въпрос беше и първи и последен. Аз мисля, че това е добър начин за нас да видим как можем да използваме тези стратегии за по-добро трансгранично сътрудничество. Аз очаквам с нетърпение тази обща работа, защото всички наблягаме върху целта за намиране на добро сътрудничество. Но ние сме отворени към тази идея, към специфични проекти. И тези проекти не биват да бъдат затворени в своята същност. Те трябва да са отворени по природа. Говорим за а, проекти с трети страни. Аз мятам, че тези идеи са добри и важни. Когато говорим, да речем, за Дунавския регион или за Балтийския регион, е важно да да набележим целите си и да видим с каква цел работим заедно. Трябва да а, се фокусираме от самото начало върху важните аспекти, върху тези аспекти, които трябва да получат приоритет. Това са въпросите, които трябва да получат широк консенсус и широко дискутиране. Аз мога да кажа от името на шведското председателство, че ние използваме много от нашите части на обществото, много от нашия правителствен държавен ресурс в това балтийско сътрудничество а, и ние сме постигнали сътрудничество между различните органи, между различните власти, така че по-късно да поискаме отчетност от всички хора, които са били ангажирани в тези дейности. Така смятам, че а, наистина е доста вдъхновяващо да ставаме свидетели на планирането на това сътрудничество за Балтийския регион. И не само в областта на политиката на сближаване се опитваме да свържем, да свържем при Балтийските републики. Вчера по време на друго заседание разглеждахме въпроса как можем да свържем Финландия при Балтийските републики по отношение на енергията. Опитвахме се да видим различни начини, да разгледаме различни начини, по които да успеем да свържем тези държави. И а, наистина смятам, че е по-добре, когато постигнем и конкретни резултати, а не само когато имаме предварителни програми. По отношение на а, солидарния фонд, ние наистина се опитваме да се тези фондове да бъдат използвани по по-ефективен начин. Смятам, че това е работа, която ще продължи и по време на нашето председателство, и по време на следващите председателства. Както казах, по време на въведението, ако сте от другата страна на бариерата, ако сте от другата страна на масата и сте получател на тази помощ, знаете колко важно е тези програми да работят ефективно. И от национално и от европейско ниво ние се опитваме да мислим заедно, така че да измислим начин за упростяване на начина на работата на фондовете. По отношение на териториалното сътрудничество, аз очаквам с нетърпение конференцията в Кируна, защото там ще говорим за повишаване на териториалното сътрудничество. Аз мятам, че тук има голяма добавена стойност. Вие знаете, че в различните територии в Европа е, има различни условия. Заедно ние сме силни. Но моят опит показва, че когато знаем кои са силните и слабите места в нашите региони и работим заедно с останалите по практически начин, уменията, начините за действие на всички стават по-добри. В Швеция и в други държави са предприяти различни действия и това, което сме направили ние е да се използва Кохезионния фонд на различни места – така че наистина да помогнем по най-добрия възможен начин на хората, които са загубили работните си места. Опитваме се да подпомагаме хората по възможно най-активния начин – и аз смятам, че благодарение на гореспоменатите мерки, нашата работа наистина се подобри. Това, което а, бихме могли да направим, да подпомогнем тези структури и фондове да работят по-добре, по по-малко бюрократичен начин. А по отношение на бъдещата политика на сближаване, Знам, че различните държави виждат бъдещето на тези фондове по, а, през различна призма и има различни гледни точки към тези фондове. Но това, което трябва да направим е да намерим една обща политика, върху която да имаме съгласието на всички 27 държави членки. Смятам, че в бъдеще ще продължаваме да имаме активна политика на сближаване – мисля, че като правим тези политики по-ефективни, като ги свързваме с целите на Лисабонската стратегия, можем да ги направим още по-ефективни. Но и за в бъдеще най-слабите региони ще се нуждаят от най-много средства. Държави като Швеция ще могат да използват своите национални ресурси, за да подпомагат собствените си региони. Но съм убедена, че трябва да проведем една плодотворна дискусия, за да колко, извинете, колкото по-ефективна става стратегията на, а, за политиката за сближаване, колкото по- а, екологично ефективна економика имаме, толкова по-ефективни ще стават и тези фондове, толкова по-лесно ще бъде да се идентифицират приоритетите на политиката по сближаване. Ако постигнем съгласие в съвета върху опростяването а, на тази политика, това не е патова ситуация, но а, ние всички имаме различни предложения по отношение на политиката. И трябва вече от предложенията да преминаваме към конкретни решения. Обикновено а, ние провеждаме собствените си национални интереси, но е най-добре за общия интерес да се постигне опростяване и да се предвиждат нещата колкото е възможно по-напред, за да се постигне ефективност. Аз лично ще подпомагам този процес и ще а, провеждам вашите мнения а, за това какво трябва да се направи, за да се опрости политиката. По отношение на местните власти и градовете, аз мятам, че все повече и повече хора трябва да бъдат ангажирани. А, моят опит като практик от другата страна на бариерата е, че има а, много хора в предградията, в малките населени места, които биха искали да бъдат ангажирани в тези дейности, но за момента не са включени в този тип работа. Смятам, че основното предизвикателство за всички нас е всички организации, женски организации, всички малки и средни предприятия трябва да бъдат включени в тези дискусии. И ние, като политици, като хора, които изготвят политиките, трябва да дадем шанс на тези хора да кажат своята дума, да изкажат своето мнение, да чуем техните идеи за това какво трябва да се направи. Наистина, широкото партньорство е от изключително значение. Аз също така искам да подчертая възможностите, които имат големите компании. В момента а, малките фирми а, трудно намират начин да изкажат своето мнение по отношение на тези проблеми. За в бъдеще ние наистина трябва да направим всичко възможно да разберем какво е необходимо, за да се включат повече хора в предприемачеството. А, как да включим тези хора? как да включим тези хора в процеса, в работния процес. Господин Войрн. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Ministerin Благодаря. Политиката на сближаване в миналото изигра много важна роля за стабилизиране на по-слабо развитите региони в Европа. Сега сме изправени пред две въпросителни. Първата е как може политиката на сближаване на Съюза да бъде оценена, как да се измерят нейните резултати. Второ, на фона на кризата възниква въпросът за това, че някои региони имат добри структури сега обаче се променят и биха могли да се превърнат в региони, нуждаещи се от подпомагане. И с това стигам до въпроса си, каква е позицията на шведското председателство за ефективната оценка на политиката на сближаване към момента. И второ, Имате ли данни, че това, което описвам е факт и че региони, които до сега са били добре развити и силни, може да се окажат получатели на структурни фондове? Вие се спряхте на въпроса за ускоряване на плащанията. Предложението на Комисията за промяна в регламента вече е представено. Въпросът за мен е дали това е достатъчно целенасочено, тъй като държавите членки могат да използват кредитни схеми за кофинансирането сега обаче има затруднения и 100% плащания са затруднени. Мисля си, че не всички държави членки ще се ориентират към 100%. Обедена съм, че плащането може да се осъществи по други начини. Да, госпожо министър, говоря от името на зелените в Европейския парламент. Благодаря ви за изложението. Радваме се, че говорихте за подхода и отношението. Euh, Аз съм курсиканец и много се радвам за думите, които казахте за Корсика и за културата. Също така, Казахте, че държите да се увеличи растежа на по-слабо развитите региони и да се предприемат специфични мерки, особено възоснова на трансграничното сътрудничество. А Балтийската стратегия показва, че райони, които са големи исторически басейни, заслужават към тях да се подходи по глобален начин. също така имам предвид Средиземноморския район и двата района има какво да обменят като опит. А, само, че ми се струва, че политиката не обръща достатъчно внимание на обмена между Корсика и а, pas de moyens législatifs de faire en sorte de moderniser, de développer cette liaison. Euh, и другите морски държави няма достатъчно сътрудничество. Вашето председателство ще поеме ли ангажимент за задълбочаване на сътрудничеството, за да може трансграничният обмен, особено в, около, между хората около един басейн, да се засили. Благодаря. Два въпроса. Първият климатичните промени, политиката на сближаване са а, е, ваш приоритет? Какви ще бъдат приоритетите между, две, между тези два приоритета? Кой, кой от двата приоритета всъщност е по-силен? Вторият ми въпрос е по-провокативен. Зададах, беше зададен въпроса за съвета трябва да кажа, че в момент на криза, когато региони са, полагат огромни усилия да ограничат безработицата, инфраструк... и няма, значение няма значение дали инфраструктурата е в лошо състояние. Само, че е по-важно да се осигурят работни места. Ако се забавим, могат да възникнат проблеми. Ритка Манер поиска да вземе думата. Сега ще ви помоля да дадем думата на министър и след това ще обединим въпросите. Благодаря ви за въпросите за кохезионната политика и оценката. Аз мисля, че е съвсем ясно, че ако искаме да защитаваме политика на сближаване, ни трябва оценка. И такава е и тенденцията през последните години да се направи връзка между политика на сближаване и други политики. Ето защо е много важно декларираните цели да бъдат предмет на конкретни действия. За тази цел обаче трябва да направим оценка на това, което дава резултати и това, което не дава. Не могат всички проблеми да се разрешат с политиката на сближаването. Ето защо трябва да видим кое ще се решава на местно, кое на национално ниво. По последния въпрос. Много е важно политиката, на, на политиката на сближаването да се гледа като на част от набор на политики. Имаме, имаме планове за национално възстановяване, а, предприели сме мерки за укрепване на финансовите сектори, за да можем да помогнем на банковата система да заработи отново добре. Полагат се многостранни усилия. Е, много важно те, те да се допълват е, и подкрепят взаимно. Ако искаме да ускорим изплащането на средствата, ние ще ускорим и процеса на възстановяване. Да, знам, че възниква процес с съфинансирането и за процента, който може да се съфинансира. Принципът част от средствата да дойдат от собственика на проекта е много важен, защото по този начин се осигурява ангажираност на собственика на проекта всъщност ние управляваме средствата на данокоплаците и е необходимо част от средства да дойдат от другата страна, не само от европейските фондове. Към този въпрос в съвета има много различни гледни точки. Господин Далфонси, мисля, че насърчаването на културата е важно, важно начинание и политиката на сближаване е добър инструмент. Смятам, че не само в, между страните от Балтийско море може да се провежда сътрудничество. Надявам се, че Средиземноморската стратегия, Дунавската стратегия ще бъдат допълнителни стъпки в, по този път. Това лято бях на конференция в Милано, обсъдихме този въпрос и аз съм впечатлена от това, което се прави в Средиземноморския регион, насочено към укрепване на региона като такъв. Мисля, че ние трябва да, експерим... да опитаме тези нови начини на сътрудничество и да се получим един от друг. Що се отнася до това дали има противоречие между двете политики, е, мисля, че не е такмо обратното. Именно сега, в разгара на економическата криза, когато работните места намаляват, ни трябва нова, ново виждане за Европа. Откъде да дойдат тези нови работни места? Какви са възможностите Европа да а, си извоюва лидерски позиции в Европа? Климатът е важно съображение. Ние искаме да намалим емисиите и смятам, че ще се изградят много нови бизнес модели, нови транспортни идеи. Ще... Информационно... Информационните технологии ще се използват по различен начин. Безкраен е обхватът и наборът от възможности и варианти трябва ни обща европейска енергийна политика като основа за бъдещето. Китай и Съединените щати инвестират огромни а, средства в а, екологичната економика. Онова, което ме притеснява е, че докато ние говорим за цели, в други части на света вече инвестират и ние ще изостанем. Ето защо аз бих искала Европа да бъде начало, както на нашите амбиции да намалим мисиите, но и да насърчава индустриално новаторство, за да се насърчи създаването на работни места. По този начин няма да има конфликт между амбициозната климатична политика и амбициозната економическа политика. Ключът е екоефективната економика, защото именно тя обединява двете амбиции. Благодаря ви, Рика Манер. Уважаема госпожо министър, много ви благодаря за вашето мнение и за амбициите, които представихте пред нас върху въпросите на регионалната политика. Много е важно, че вие като председател поставихте ударение върху регионалната политика през този половин годишен период. Поставиха се много важни въпроси, но а, бих искала да поговорим за стратегията за Балтийския регион и регионалната стратегия. Тази стратегия е изключително важна за регионите, които бяха изброени. Трябва да се свършат тези въпроси с общия европейски въпрос трябва да разгледаме и въпросът с държавите в Прибалтийския регион. Не става въпрос само за а, градовете, които са в крайморските региони. Става въпрос за всички градове и в вътрешността. Това е един важен въпрос от регионалната политика. За тях е важно те да имат собствена регионална политика и стратегия. Как вие по време на шведското председателство ще действате така, че всички градове, не само в унези в крайморските региони, да се възползват от тази прибалтийска стратегия, защото за нас е важно да имаме по-широка мрежа. Благодаря много, господин Зебър. Много благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много бе полезно да подхванем темата за екологичната, за зелената економика, но в случая с енергетиката е необходимо тази зелена енергия, освен да е зелена и да е ефтина. Не, мож, не бива да забравяме ценовия фактор, който движи пазарите. Слънчевата енергия в момента, например, е, меко казано, скъпа Какви са перспективите в този смисъл на шведското председателство? Ще се намесят ли в ценообразуването, за да тласнат напред зелената енергия или ще оставят всичко в ръцете на пазара? Друг един въпрос. европейските програми се поставя често проблема за бюрокрацията. Как възнамерява съвета да съкрати тези бюрократични процедури и по-специално тези стриктни процедури на контрол в началните фази, в началните етапи на програмите. И третият ми въпрос е свързан с работата на комисията и съвета за дефиниране на бъдещите индикатори за определяне на регионите. Как ще бъде ПИБ по глава на население, глава на населението, заплати, друг вид доходи? Благодаря ви. Благодаря. Последния оратор, господин Матуля. Да, благодаря много, госпожо председател. Много благодаря благодаря за вашите бележки, встъпителни думи, коментари. Виждам, че времето напредва, така че бързо ще задам моя въпрос. Аз идвам от Западна Румъния. И искам да привлека вниманието ви върху малките, средни и даже понякога големи предприятия. Що се отнася до процедурите за достъп до европейски средства, искам да ви дам два примера – има случаи, в които фирми, даже мултинационални фирми, са представили проект за кандидатстване на европейско финансиране което ще се отрази освен това в създаване на работни места. 1700 работни места конкретно ще да бъдат създадени в един в една фирма. И това в никакъв случай не е маловажно, особено в а, времена на криза. И особено когато става дума за трудова заетост на маргинални части от населението. Как вие гледате на това? Как гледате на това, че критериите са толкова бюрократично усложнени, че в крайна сметка е почти невъзможно да се получи финансиране за един, в крайна сметка, благороден проект. И пак повтарям, когато става дума за създаване на трудова заетост, трябва да се действа приоритарно. Фондовете трябва бързо да се отпускат. Ето с това мисля, че трябва да се занимае съвета. Благодаря ви. Ah, Разбирам, колеги, че има още въпроси. Ето, може би тук последния въпрос. Съжалявам, не мога да видя името. Э, ühe Balti riigi esindajana või Balti mereäärse riigi esindaja mul on väga hea Аз съм от държава от Прибалтийския регион и чух, че Прибалтийската стратегия е един от вашите приоритети. Но когато бяхме в Страсбург, много колеги поставиха въпроса, да, стратегията е приоритет, но няма достатъчно финансови средства в бюджета, заложени за тази стратегия. Можете ли да ни гарантирате, че в следващия бюджет ще има достатъчно ресурси за Балтийската стратегия? защото без достатъчни финанси това ще си остане просто една хубава приказка. Вторият въпрос. Аз съм от Естония, най-малката прибалтийска република. Вие говорите много за сътрудничество. Сътрудничество и развитие. Но какво можете да кажете на нас в Естония? Ние сме 1 милион и 300 хиляди души. Имаме 1% официална безработица. Наближаваме социална катастрофа. Имате ли някакви предложения в този, по този въпрос? Смят, смятам, че приключихме с коментарите и въпросите. Сега, госпожо министър, последни отговори. Много благодаря. Да, много се радвам, че хората питат за балтийската политика по-специално. Смятам, че това е структурен начин на работа, който структурно предизвиква интерес. Всяко нещо си има своята логика. И освен това тази политика може да даде дивиденти за всички ни. Когато говорим за крайбрежните градчета и тяхната връзка с останалата част от територията, ето тук Ролята е на правителствата и на местните органи. Балтийската политика, всъщност Балтийската стратегия не обхваща само крайбрежните поселища, а изобщо цялата територия. Ето за това местните органи, регионалните органи, националните органи следва да се грижат за включването на цялата територия в тази политика. Критериите може би няма да са еднакви в различните държави. Важно обаче, продължавам да смятам, националното измерение на тази регионална политика. Друг един въпрос, който ми бе поставен относно настоящето положение на Балтийската стратегия. Бих искала да подчертая, че няма предвидени нови бюджетни средства за нея. Важно е да се използват и да се освоят по-добре вече отпуснатите такива. Що се отнася до Швеция конкретно, това към което се стремим е стимулиране на нови предприемачески идеи за създаване на трудова заетост на работни места. Сътрудничество между държавата и фирмения сектор. Да погледнем фирмения сектор в смисъл на развойна дейност и новаторство. Аз поне в тази област работя и за това съм специалист. Нещата се развиват добре, но все още има много какво да се направи, особено в сектора на малките и средни предприятия. Ето това е предизвикателството, това е целта, която трябва да преследваме, когато работим за упростяване на правилата, имам предвид. И така. Важно е Важно е не само ние в съвета, а всички да се стремим към намаляване на бюрократичната тежест. Особено когато става дума за малки и средни предприятия. Те са потенциала на Европа. Слънчевата енергия, ветрените генератори, за тях също ме попитахте. Ако искаме да развиваме нови, модерни, възобновими енергоисточници, е, то тогава трябва да работим на различни фронтове. Държавите членки съответно са изнамерили различни решения. В Швеция имаме система за издаване на удостоверения, която дава добри резултати, поне до момента. Много възобновими енергии се развиват добре, не само в момента, но Предвижданията в дългосрочен план също са добри и обещаващи. И ето това е ролята на политиците. Да откриват възможности, но и да държат сметка за съществуващите реални условия на пазара. Аз съм оптимистично настроена по въпроса за възобновимите енергии. Нека да вземем примера за ветрените генератори, а Германия, Дания, самата Швеция работят много в тази насока. Става дума за техника, която е корено различна от това, което познавахме до преди 20 години. Тази техника за производство на електроенергия ще намери приложение в цял свят, святам, смятам аз. Така че в Европа трябва да сме в челните редици на борбата за опазване на околната среда от една страна и за развитие на промишлеността от друга. След това попитахте ме за новаторството, изследователската и развойна дейност. Имаме плана за економическо възстановяване на Европа, имаме различни други програми на действие, целящи тласък и на този развоен сектор. Нека сега да отворя една скоба и да ви кажа, че в Швеция има много местни предприятия, много населени места, където вече има кооперативи, които използват възобновими енергии. Това също е начин за стимулиране, за промоциране на местните предприятия и фирми които си търсят собствени енергоисточници. Говорихте и за контролните мерки. Да, наистина важно е да намерим равновесие, баланс. От една страна работим с пари на дънакоплаците и трябва да контролираме с една много голяма лупа, но от друга страна нещата трябва да са прости и бързи, не само на европейско, но и на национално равнище. Понякога имам чувството, че обвиняваме и сочим с пръс единствено и само Европа, когато всъщност проблемите започват на национално равнище и именно на национално равнище трябва да се търсят разрешения. Аз лично отговарям в Швеция за ефикасното прилагане на европейските директиви. Следователно и аз трябва да направя усилие, за да упростя нещата. Не трябва да чакам тези неща да дойдат упростени на готово. Както посочихте вече, наистина средствата трябва да се използват там, където има най-голяма нужда от тях. Що се отнася до държавното подпомагане – Често говорим за проблемите, които създават промишлеността, транспорта. Но когато говорим за държавно подпомагане в дългосрочен план, трябва да намерим равновесието между това понятие и понятието за свободно развитие на и конкуренция на пазара. И самите фирми подкрепят тази идея. Те искат колкото се може повече да имат възможност за конкуриране едни с други, разбира се, при определени условия и регламентиран контекст. Мисля, че отговорих на всички въпроси, които ми зададохте и в заключение. Не знам дали ще има други въпроси, но за да приключа поне тази част от изявлението си, бих искала да подчертая колко е важно за мен да отчета вашия интерес към моя бранш, към моя сектор. Важно е държавите членки да осъзнават работата на Евросъюза за отговори борба с кризата. Вие имате много познания, много натрупан опит. И аз, като представител на шведското председателство и като министър, смятам да се възползвам от тази ваша от този ваш натрупан опит. Ако в бъдеще не мога аз лично да идвам на вашите заседания, то винаги ще се опитвам да пращам някой колега, някой от моя кабинет. Няма да има възможност винаги да идвам на вашите заседания, в смисъл такъв, че трябва да ходя и на други. Но ще се държа във връзка с вас. Благодаря ви за коментарите, за бележките и за идеите. Надявам се да продължим това наше плодотворно сътрудничество и за бъдеще. Благодаря. Благодаря ви, госпожо министър. Мисля, че мога да кажа от името на всички мои колеги в тази стая, че наистина оценяваме вашата ангажираност към политическия дневен ред много ви благодарим, че дойдохте. Както казахме в началото, като министър ви имате много ресори, но това е добре, защото имате този интегриран подход към бъдещето. А както знаете, всяка институция има своя собствена програма за работа и дори в тази комисия се опитваме да подобрим живота на европейците, но знаем, че има и допълнителна стойност. Сътрудничеството носи допълнителни ползи. И смятам, че това, което предложихте да работим заедно, ще доведе до повече синергия, до повече сътрудничество в предстоящите месеци. Ще можем да работим заедно, което е изключително важно. Така че благодаря ви много. Сега се нуждаем само от две минутки почивка и след това ще се придвижим към точка 10 от дневния ред. And you know, you can reach me and, and please let me know if something's happened and so, so I can okay. do my best. Okay. Fine, you know all the statistics. Can we start? Uh, can we continue? Simply, we, we will have more time to for all the points. So I would like to. Сега продължаваме да остане време за всички точки от дневния ред. Моля всички да заемат местата си и да започне обсъждането на точка номер 10. Бих искала да ви информирам за нещо, което ви казах и вчера, че получихме от председателя на Европейския парламент писмо, което беше изпратено до всички председатели на парламентарните комисии. Това писмо беше свързано с останалите въпроси от шестия законодателен мандат, останали за настоящия мандат. Това според правила 214-56 трябва всички въпроси, които са останали нерешени, да бъдат обсъдени и да бъде представено решение по тях. И за да направим това, да удовлетворим това искане, секретарията изготви от писмо, което се състои от две части. Първата част съдържа информация относно останалите нарешени въпроси, по които имаме задължение да реагираме те трябва да бъдат изпратени до 9 септември. Втората част се отнася до политическите приоритети. Това, тази втора част трябва да бъде прикачена към първата част, но тази втора част може да бъде изпратена и по-късно, не на 9 септември и може би това е по-доброто решение за нас. Обсъдихме проекта писмото на срещата на координаторите. То беше изменено с предложения, които дойдоха от групата на зелените, от господин Пипер. Ние сме добавили тези изменения. Те, това писмо ви е препратено по електронната поща, беше изпратено вчера, така че би трябвало да го имате. Първата част от писмото не поставя проблеми пред нас като комисия по регионалната политика, просто а, споменава солидарния фонд, което за нас не е спорен въпрос. А във втората част се посочват всички предизвикателства. Според мен е добре по мое лично мнение да изпратим и двете части до председателя на Европейския парламент, но бих искала също така да подчертая, че ако искаме да променим нещо, ако искаме нещо да се добави, можем да третираме втората част на писмото като отделен документ. Може да проведем дискусии, по-задълбочени дебати в не толкова далечното бъдеще. Но днес бихме могли да проведем първия дебат и да видим дали ще можем да се договорим, да постигнем съгласие и върху втората част на писмото, така че да изпратим двете части едновременно. Така че бих искала да поставя началото на дебатите по втората част на писмото, тъй като това е нашата задача като комисия да, да решим дали трябва да се добавя нещо или писмото може да се изпрати така както е. Така че сега ви моля за индивидуални коментари. Ако имате такива, Констанца Крел. Благодаря, Данута. Искам да повдигна два въпроса, които повдигнах и вчера по време на слушането на комисаря. Въпроса за фонда за солидарност, доколкото разбирам, преди да се решат нещата, ще минат няколко председателства – нещата, нещата просто се прехвърлят от председателство на председателство. Мисля, че в писмото трябва да формулираме нещата много ясно. Не може да идват при нас региони, да се оплакват и ние да им казваме, ами съчувстваме ви, но председателството не е много ентусиазирано. Не можем да допуснем това. Втората ми забележка е следната. Чувам, че Европейската комисия възнамерява при подготовката на новия програмен период и финансовата рамка за 2013 година смята да създаде работна група. Сега там са всички Европейската общност, Комитет на регионите, научната общност и Европейският парламент. Само, че Европейският парламент отсъства. Той е виден със своето отсъствие. Ако комисията проявява толкова силен интерес към нас и ако председателството се интересува от нашето становище, това е аномалия. Мисля, че трябва да се борим за място в тази работна група, тъй като ние представляваме всички европейски региони. Ние сме демократично избрани представители на регионите и поради този факт много бих искала това да влезе в писмото и да намерим начин да изразим този въпрос по категоричен начин. Председателят. Да. За фонда за солидарност вече сме предвидели да кажем нещо, но може би ви искате да промените нещо. Искате просто да подчертаете важността. Дир Канер ще идва тук, така че и с него ще обсъдим това. Други коментари има ли? Господин Алфонси. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да се върна на текста на първоначалното писмо и по-нататък за процедурите и мерките за борба срещу кризата. Мисля, че обсъдихме това с главния секретар и постигнато споразумение. В духа на това, което беше казано, нашата група смята, че е много важно да има процедура на диалог между Европейския парламент и Европейската комисия в хода на разработването на предложения за бъдещата политика на сближаване, тъй като е необходим обмен между комисията и парламент. Ето защо пре, пре, предлагаме в писмото да се спомене този етап на а, предварително а, съгласуване. Наблюдението на антикризисните мерки ще бъде включено във втората част на писмото. Други изказвания има ли? Да, заповядайте. Господин Оро. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че съм съгласен с писмото и го казах вчера на срещата на координаторите. Питам се обаче дали не можем да изразим по-категорично и по-ясно желанието си за нова политика за което говорихме и с госпожа министъра. Тази политика смятаме, че трябва да бъде ориентирана към зелената економика, постигнати и това се изпоменава в предложенията, направени от зелените. Ние, които сме в Комисията по регионално развитие, сме, сме хората, които трябва да изразят по-категорично това становище. Смятам, че това е нашата отговорност. Uh, more... Бихте ли казали нещо по-конкретно? Споделям вашето становище, че ни трябва дебат по бъдещата политика и ние ще го проведем. Няма никакво съмнение. Това ще бъде една от нашите основни задачи. Това е включено в точката преговори по законодателния пакет. Но ако никой не възразява, предлагам да включим изрично дискусията за бъдещата политика. Ще се постараем да отразим това в текста, защото мисля, че го направихме по твърде официален начин. Не става дума само за преговори. Благодаря за коментар. Други? Яна Обрихт. Да, бих искал да, пред, да предложа един технически момент. Във втора част Там има три различни елемента. Единия от тях е повод за напрежение в съвета. Можем да очакваме и напрежение в парламента. Това е опростяването на и това е опростяване на правилата за изпълнение на фондовете. Мисля, че това е, че изрява отделен дебат за плана за възстановяване и така нататък. Другият момент е дискусията на бъдещата политика на сближаване и по-нататък последиците в законодателния пакет като последица от дебата върху политиката, структурата и така нататък. Това е втората част, която трябва да включи политиката за сближаване. И третият елемент – е стратегията за борба срещу а, природните бедствия. Това е също много важен елемент. Мисля, че трябва да се отделят тези неща. Първо съществуващи регламенти, политика за сближаване и законодателен пакет. Мисля, че секретарията може да се свърже с вас. Други коментари има ли? Това означава, че ще отразим становищата, изразени тук. Това ще стане днес след обяд. Ще ви изпратим, ще ви изпратим текста днес след обяд да Го видите, след това ще го изпратим на господин Бузек. Благодаря ви за тази дискусия. Преминаваме Господин Анер Имаме два варианта. Или да почакате 5 минути и ние ще ще помолим господина не да дойде малко по-рано и да прекратим сега съданието и да продължим в 11.15. Какво предпочитате? Само няколко минути да се свържим с господин Анев, да го питаме дали може да дойде по-рано. myself.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 Уважаеми колеги, господин Анер вече пътува, така че може да продължим заседанието след 5 минути. Може да си починем малко и след това да продължим дискусията. Така че нека да продължим срещата след 15 минути, което значи в 11 без 15. Благодаря.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

otherwise if, if the business blah blah.

Уважаеми колеги, дали можем да започнем заседанието отново? За колегите, които са за първи път в парламента и в Комисията по регионална политика, при нас е генералният директор за регионална политика, който е важен партньор това е нашият, нашата дирекция. Това е генералната дирекция, която осъществява сътрудничеството между парламента и комисията в тази област. И преди да му дам има думата, нека ви припомня, че в а, юли комисията а, прие документи в а, връзка с кризата и във връзка с упростяването. А, Нямахме достатъчно време. Формал... Обсъдихме официално стратегията през юли месец. Имахме обмен, размяна на мнения. Комисията заседава за първи път от тогава, но може би си спомняте, че а, решихме за разпределението на докладите по различните докладчици за Фонда за регионално развитие, господин Ириев, и за другия доклад. Имахме докладчик, но това не беше потвърдено, така че все още не мога да съобщя името. Така че имаме докладчиците, Бихте ли могли, господин Анер, да ни кажете какво е положението в съвета? След това ще има размяна на мнения и въпроси към Дирк Анер. Вие имате думата, господин Анер. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми депутати, най-напред искам да ви благодаря за поканата да участвам на тази първа и много важна дискусия. Не само днес, аз съм не само по набелязаните теми, аз съм на ваше разположение за други въпроси. Искам да поздравя всички вас и да ви пожелая успех в работата. Искам да поздравя специално вас, госпожо председател, във връзка с поемането на този много важен пост. Всъщност на нас ни предстоят много интересни месеци и години. Не само с оглед на кризата и действията, които трябва да предприемаме, но и с оглед на политиката и дейностите за през периода след 2013 година в много от институциите, в това число комисията, започна работа по този въпрос и ние трябва да търсим начини за съвместна дейност. Така, предстоят ни много интересни месеци и години. Вашата комисия е основният ни партньор в нашата дирекция. Разбира се, ни съдим дейността и на други комисии, особено на бюджетната комисия, на комисията по бюджетен контрол. Но вашата комисия винаги е била най-важният партньор за нас. И от наша страна полагаме много усилия да усъвършенстваме взаимоотношенията с вас и да развиваме партньорството. И това е дейност, която в а, а, моята генерална дирекция смятаме да продължаваме. В миналата комисия ни е оказвала много полезна подкрепа. Особено съм благодарен за вашата подкрепа за предложенията, които формулирахме през ноември и декември миналата година. Ние трябваше да ги разработим и предложим бързо, за да, мога, за да може работата по тях да тръгне максимално бързо. Парламентът многократно изрази своето своето желание реализацията на политиката да, на място да се усъвършенства. И това е цел, която и ние напълно споделяме. Днес ще представя нашата дейност в тази област. ясно сме с желанието на Европейския парламент да участва във всички инициативи от самото начало. От своя страна ние сме твърдо решени да направим всичко възможно, за да може това да стане. Няколко думи за нашите предложения и упростяването в контекста на кризата, която преживяваме. Някой от вас може би си спомня втората половина на 2008 година, когато започна, когато започнахме да получаваме информация за реализацията на проектите на място, за трудностите и проблемите на място. През втората половина на миналата година започнахме да обмисляме възможности за упростяване на политиката и правилата, особено в най-очевидните и най-неотложни случаи. Един от най, една от най-сериозните области бяха проектите, генериращи приходи. Имаше много сериозна административна тежест дори и за относително малки проекти. Едно от първите предложения, които отправихме, и то беше единодушно подкрепено, беше да освободим всички по-малки проекти, дори и ако от тях се реализират приходи, да бъдат предмет на опростяване на административната тежест. По този начин се спестяват разходи. Независимо от това, че запазихме въпреки че продължихме да спазваме правилата, това облегчи дейността на получателите. Това беше началото. В контекста на първия пакет с антикризисни мерки на комисията от ноември-декември миналата година, предложихме допълнителни варианти за подобряване на правилата и за упростяване на а, изискванията. Това дойде след а, контакт с експерти на място, които имат а, пряк опит и също така и възоснова на насоки от членове на вашата комисия, просто защото вие представлявате дейностите и хората на място. Предложенията, които отправихме в края на миналата година, междувременно бяха приети. променихме правилата за изпълнение, така са заложени в регламентите. Използвахме тази възможност да видим дали можем да упростим и други процедури и процедури. В края на дискусиите формулира, разработихме трети пакет с предложения за упростяване. Що се отнася до организацията, ние Генерална дирекция регионална политика работи една малка група, която търси възможности за упростяване на правилата. Но за да поддържаме по-добър контакт с регионите, помолихме експертите от регионите които управляват и осъществяват одит на политиката, да обсъдят, да проведат дискусия с нас в Брюксел. Направихме го. Организирахме тази дискусия под формата на група експерти. Също така проведахме дискусии с много регионални асоциации. Всички тези дискусии доведоха до разработването на нов пакет, който сега е пред нас. Това е пакет с предложени промени в правилата. Ако бъде прият този пакет, може би ще доведе до нов анализ на правилата за изпълнение, за да бъдат приети успоредно с измененията в регламента. Надявам се, че в края на тази година ще можем да кажем, вече разполагаме с ясна представа за това, което трябва да се направи до края на 2013 година. А, мисля, че след това трябва да преустановим тези дейности за периода 2007-2013 година освен ако не се окаже, че има някакви особени неблагополучия. Защо да спрем за периода 2007-2013 година? Просто защото в момента политиката се изпълнява на място и нашият опит сочи, че е вредно да се променят правилата на играта в хода на самата игра. В момента разполагаме с трети пакет и не разполагаме с повече време. Виждаме, че тази политика започва да се изпълнява на място и държавите членки започват да изпращат искания за възстановяване на средства и съм по-оптимистичен за изпълнението на политиката, особено в контекста на кризата. Сега да се върна на нашето предложение. Както казах, е, това е предложение направено в, в условията на економическа криза. Целта на предложението е двояко. Първо, ние искаме да упростим политиката, искаме да освободим правилата от всичко това, което е излишно, което е създава ненужни осложнения. Също така, и това е част от нашата амбиция, държим упростяването да помогне за ускоряване на изпълнението на място. И това, и това е двояката цел, която си поставяме. И в този контекст направихме предложението за упростяване и го допълнихме с други предложения, на които ще се спра малко по-късно. Първо, упростяването. Първо става дума за сериозните, за големите проекти в областта на структурните фондове, за които се изразходват сериозни суми. Първата стъпка, която упростихме, се състои в това, че има само един прак от 50 милиона евро за всички видове големи проекти в бъдеще. Днес все още имаме два прага. Единият 25 милиона за екологични проекти и друг 25 за други проекти. Допълнителният проблем е, че в зависимост от фондовете, регионален фонд, фонд за за социално заближаване, това, което е екологичен проект и това, което не е екологичен проект, се дефинира по различен начин. Ние предлагаме всичко това да се премахне, да имаме една дефиниция за, сериоз, за голям проект и това да е 50 милиона евро. От реакциите на държавите членки оставам с впечатлението, че те възприемат това като реално опростяване и премахване на объркването и на яснотите. Второ, ние искаме да упростим опростяването на големите проекти, които са от национално или общностно значение. Ние искаме да направим така, че да речем, ако една автомагистрала или железопътна линия пресича няколко региона, проекта да бъде представен като един, независимо от това, че проекта обхваща няколко програми. Към момента това не беше възможно и опитът ни сочи, че това създава множество осложнения. И това, което звучи логично и напълно възможно, вече ще бъде реализирано на практика. Също така засилихме гъвкавостта на така че големите проекти да могат да спазват правилото за ангажираност. Въведахме едно правило, според което освобождаването за големите проекти да бъде приложимо след като големият проект бъде прият от комисията в бъдеще, това правило ще може да се прилага в момента, в който проектът бъде представен на комисията. Защо? Защото в много случаи проектите са толкова сложни, че ни трябва повече време от предвидените 3 месеца, за да се издаде одобрение на проекта и освобождаването не се прилагаше автоматично, вече ще се прилага и това би трябвало да облегчи държавите членки, да им даде възможност да а, разработват на насят по-лесно големи проекти. Това дава възможност за реално съвършенстване на административната процедура. Също така предлагаме промяна в правилата за преглед на програмите. Това въжи особено за случаите, в които се правят промени, модификации, които са маловажни. Нормално, обикновено разходите са допустими, когато, когато веднъж програмата бъде прията. Когато обаче програмата бъде променена в последствие, което е нещо съвсем нормално, и то особено нормално в период на криза, при промяна в програмата в последствие, предприятите действия се нуждаеха от разширена оценка преди да се вземе решение. Това се правеше по е, проста причина. В, в е, економическа криза това не е така. Не е необходима разширена оценка, за да се обоснове промяната в проекта. Това е, което бихме искали да се разреши в бъдещето. И когато в един проект настъпят незначителни промени, например в Литва, един стадион, предвиден, в, предвиден за 10 000 души, и след това в хода на работата се оказва, че 10 000 е недостатъчно, че е по-добре той да бъде за 12 000 души. Според сегашните правила трябва да се приеме нова дата за одобряване на допустимостта на разходите. Вече няма да е така. Когато се въведат нови категории разходи, ние ще търсим нови дати за определене на допустимостта на разходите. Решихме да упростим правилата за инженерингова дейност и да ги а, приложим в областта на енергоспасяването и енергийната ефективност. Това е много важно за нас, защото виждаме, че в областта на енергетиката и възобновяемите източници може да се постигне много в момент на криза. могат да се предприемат нови дейности, които създават работни места. Също така предлагаме да изясним някои правила, по които имаше объркване е, и недоразумения. Едно правило, например, беше за задържането, тогава, когато се прави инвестиции, за да не се допусне бързо преразпределение. Например, взимам субсидия, инвестирам я, взимам друга субсидия и си а, събирам инвестициите. Тези периоди на задържане са оправдани само тогава, когато се правят инвести... класически инвестиции, т.е. в инфраструктура или в производството. Когато обаче оказваме подкрепа на мрежови дейности, на обучение, правилата за задържане, е, не са оправдани. Ето защо ние изяснихме, че тези правила за задържане се прилагат към инфраструктурни проекти и инвестиции в производството. В конкретния случай на Европейския социален фонд, къд, който се използва и за обучение, правилото за задържане се прилага само тогава, когато Генерална дирекция конкуренция прецени, че това е задължително с оглед на правилата за държавна помощ. В условията на криза също така предлагаме да не прилагаме правилото за задържане в случай на фалит, при който няма измама. Знаете, че малки и средни предприятия в условия на криза фалират. В проекти, генериращи приходи, ние осъществяваме наблюдение до края на програмния период, но когато изтече програмния период, не не се продължава наблюдението. Това представляваше сериозна тежест за националните власти. Ние опростихме правилата за отчетност и предоставяне на информация. Някои възприемаха това като сериозна тежест. Също така по пояснихме гаранциите, когато изискваме при схеми за държавна помощ. Имаше едно недоразумение, че се допускат само банкови гаранции. В бъдеще ще се допускат държавни гаранции и гаранции от обществени небанкови институции. Имаме две предложения, които проистичат от този пакет за упростяване. Едното е свързано с кризата, другото е свързано с неудачите, които установихме в нашите правила. Първото, което предлагаме в пакета, е за периода 2009-2010 година да се разрешава до 100% възстановяване на разходите за проекти по Европейския социален фонд. Е, ние не смятаме да променим и с основи правата за съфинансиране. 100% възстановяване за 2009-2010 година няма да постави под въпрос задълженията за съфинансиране е, за всички програми. Сам това, което предлагаме за 2009 и 2010 година, държавите членки да използват това предварително финансиране, за да разполагат с ликвидни средства. След това това ще се компенсира през периода след 2010 година, за да може за целия период да имаме обичайния и из, изискван процент съфинансиране. Нарочно се спрях на този въпрос, защото възникват недоразумения по него. Това е предложение, което комисията вече а, формулира в а, своето съобщение за общия а, ангажимент за заедостта. В период на нарастваща безработица виждаме, че държавите членки предприемат активни мерки. Освен това, и това ще бъде последното, на което ще се спра, госпожо председател, ние предлагаме промяна в регламента за Европейския фонд за регионално развитие, за да преодолеем един недостатък и това е, е помощ за жилища за маргинализирани общности, като ромските общности. Е, тези, е, тези разпоредби въжат за 12-те държави членки. Ние за новоприсъединилите са 12 държави членки. Предишните правила за жилищно подпомагане не даваха резултати, тъй като те бяха предвидени за градски райони, маргинализираните общности живеят в селски райони. Това са, госпожо председател, основните предложения, които отправихме. Дискусията започна вчера в съвета. Моето впечатление е, че след първия кръг реакция, аз лично не присъства в съвета, но колегите, които присъстваха, ни казаха, че реакцията беше относително положителна. Разбира се, тук и там е, беше било изразено желание да се направи нещо повече но мисля, че по отношение на упростяването няма проблем. Там, където бяха изразени различни мнения, беше изист ново изискване за съфинансиране и за 100% финансиране. Разбирам, че вие сте обсъдили това с председателството и с господин Самецки. Трябва да видим как след първия така след първата размяна на гледища ще се развие ситуацията на 11 септември. Ни предстои още една среща в съвета и на 9 септември имаме среща на съвета, но се договорихме да се съсредоточим върху пакета за упростяване, е, да разгледаме нещата бързо и промяната на Европейския фонд за регионално развитие е, във връзка с е, ромите и предвидената да работим въз основа на процедурата за съвместно взимане на решение. Що се отнася до другото, на 11 септември ще проведем среща между парламента, съвета и Европейската комисия, за да проведем дискусия по тези въпроси и ние докладвахме на комисията за дискусиите в съвета. Определил съм, насрочил съм среща с Генерална дирекция по заето за следващата седмица и се надявам да бъдем готови не за 9, а за 21 септември, да тогава вече да сме с ясна представа. Не мога да си представя и за секунда че няма да се намери приемливо решение на проблемите. Какви са проблемите? Те са двояки. Първо, ликвидно за нашите държави членки, поне за някои държави членки, които са много сериозно засегнати от кризата. Това е също така. Е, е, и един въпрос, който, беше, който възникна в съвета, не отразен в нашите предложения, а това е, че правилата за ангажираност N плюс 1, N плюс 2, могат ли тези правила да продължат да се прилагат във вида, в който са, или трябва да търсим нови решения? Това е област, в която дискусиите все още предстоят. Аз лично много бих съжалявал, ако дискусията по тези въпроси ни попречи да се съсредоточим върху упростяването от гледна точка на, председ... на процедурата, предложена от председателството, съм убеден, че ще можем да постигнем напредък в тази област, като същевременно се решават въпросите от по-политическо естество, като ликвидността, 100% съфинансиране и дискусията за правилото за ангажираност. Засипах ви с дълъг списък от въпроси, с огромно желание ще работя с вас и се надявам, че ще работим не само по този пакет. Надявам се, че ще работим в тясно взаимодействие и по други въпроси, свързани с предложенията за периода след 2013 година, дискусиите в контекста на бюджетния преглед и по-конкретно какво да предприема в бъдеще в областта на политиката за сближаване. Програмата е необятна, но тя е безкрайно интересна. Благодаря. Много ви благодаря, господин директор. Преди да отворим дискусията за колегите, за които тази тема е нова, когато взимаме съвместно решение по въпросите на Европейския фонд за регионално развитие, тук стана въпрос за една от темите, а именно за настаняването на ромското население. Ние се съобразяваме с процедурата, спазваме тази процедура, така че това трябва да бъде ясно за вас. Сега имате дума за тази изказване. Господин Обрехт. Госпожо председател, господин директор, много благодаря. Радвам се, че можем да поработим малко и извън официалните процедури, защото не, не, не трябва да изчакваме всички а, текстове, очакваме с нетърпение дебатите и а, това идва да покаже, че сътрудничеството между двете ни институции ще продължи и за в бъдеще. Но тук ставаше, стана въпрос и за докладчика а, за едно от гореспоменатите изменения. А, говорим тук за промените в общите разпоредби. Първият ми въпрос, който е по-общ. Доста, доста трудна ситуация сме, защото на първо място Сметната палата критикува комисията а, заради многобройните грешки. Сметната палата иска правилата да се спазват много стрикно и да има по-добър контрол върху тяхното спазване. Така че наистина контролът трябва да бъде много по-сериозен, а от друга страна реалностите изискват от нас да бъдем много по-гъвкави. Така че трябва тези две изисквания да бъдат съчетани. От една страна имаме нужда от по-голям контрол, от друга страна имаме нужда от по-голяма гъвкавост. И мисля, че, например, когато в парламента Комисията по бюджетен контрол коментира допустимостта на разходите на европейско ниво и в националните системи има различни правила за допустимост и това създава противоречия и многобройни затруднения. Вторият елемент. Ние всички знаем, че временните промени никак не са временни. Те а, променят нашето мнение, нашето становище за в бъдеще. А, ние не казваме за днес, за сега, да, ние сме в криза, а след две години да кажем, сега сме в по-стабилна ситуация. Така че мисля, че това, което предлагате сега е частична промяна на системата което означава, че ще имаме повече гъвкавост и отговорността ще бъде носена от държавите членки, от бенефициерите, защото те ще бъдат отговорни а, за а, харчването на парите, на средствата. Да, по този начин ние казваме, улесняваме нещата, но в същото време казваме на държавите членки, вие поемате отговорността. Така че въпросът е, каква е реакцията на държавите членки? дали а, да има повече контрол върху тях, да носят повече отговорност или пък а, те се радват, че ще имат повече а, гъвкавост. И бих искал да ви попитам, господин директор, доколко може да излезете от а, думите на дипломацията, защото това е доста конкретен въпрос. Някои от нас имат затруднения с този пакет, който се обсъжда от съвета, с финалната, финалния текст. Ще има определени промени, дори този текст да не промени системата изцяло, защото държавите членки ще плащат повече след 2010 година, ще получат повече през 2009 година. Това ще улесни получаването на финансови средства, но няма да упрости изцяло самата система. Какво смятате вие за тези затруднения и въпросът е колко време ще отнемате, като ние трябва да действаме бързо? И така, според вас, възможно ли е да преодолеем тези, така да ги наречем, препятствия? И какво бихте могли да ни кажете по този въпрос сега? Разбира се, не искам да ви притискам. Благодаря ви много. Благодаря, благодаря много, господин Ставракакис. Благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, на първо място бих искал да благодаря на комисията за това, че поема работата по опростяване на политиката. Това е нещо, което според мен всички колеги в тази стая подкрепят. Аз се надявам, че тези промени ще повишат сигурността на държавите членки огромната част от промените, които се въвеждат в тази политика, са дългоочаквани, направени са много добре и опростяват ежедневното управляване на европейските фондове. Споменахте няколко въпроса. Например, единния прак правилата свързани с приходите, както и инструментите в сектора на енергийната ефективност и използването на възобновяеми източници на енергия. Тук се включват и гъвкавостта, както и поддържането на реконструкцията и настаняването на общности, които се сблъскват с социално изключване, особено ромските общности в селските райони. Но позволете ми да направя един коментар, а именно 100 възвръщане по европейските социални, по Европейския социален фонд. Един от най-големите проблеми за държавите, кои, на които економическата криза се отразява най-зле, е именно ликвидността, както и възможността фондовете да се използват за осъществяването на различни проекти. Аз мятам, че комисията осъзнава наличието на тези проблеми. Нашето притеснение е, че 100 възвръщане на средствата покрива само един от фондовете, именно най-малкия структурен фонд по отношение на финансовите средства. Социалният фонд би могъл да реши само една част от проблемите, причинени от економическата рецесия. В същото време знаем, че няма работ, достатъчно работни места, Нуждаем се от повече сигурност от страна на държавите членки, които получават едва 50% от вложените средства. Как бихте отговорили на този въпрос? Благодаря ви много. Евгений Кирилов. Благодаря ви, госпожо председател. На първо място, позволете ми да кажа, че съм много щастлив да обсъждаме един въпрос, който е познат на старите членове на Европейския парламент. и по някакъв начин а, ние прилагаме някакъв натиск за упростяване на правилата в това отношение. Е, разбирам притесненията на господин Олбрих по отношение на сметната палата, но нашето мислене, нашата философия трябва да е свързана с факта, че по-добрите, по-упростените правила – всъщност подпомагат постигането на по-голяма прозрачност за аудиторите. Също така се съгласяваме с господин Анер, че е, е най-добре този пакет да бъде оставен за последно, защото в крайна сметка ние сме средата на периода 2009 година. Въпросът защо не забързахме процеса дори по-рано? Разбирам позицията на господин Анер. Трудно е да се справим с мненията на различните държави членки, но по-моему е трудно да се а, да работим с такива такава философия, която признава само единствено негативните страни на економическата криза, защото економическата криза има и положителен аспект, тъй като ние сме принудени да търсим други изходи и други решения. някои бенефициери, някои от хората, които получават средства, още от самото начало отказват да участват в процеса, което е не е добре. Ние приветстваме, ние трябва да приветстваме този а, нов пакет и трябва да правим конструктивни предложения, за да може той да стане ефективен и положителните резултати да се появят възможно най-рано. Бих искал да поздравя генералната дирекция защото това, което обсъдихме през март тази година, предишният пакет вече дава резултати. Аз изпомням, че като докладчик изразих тази надежда. Не знаех дали ще имаме положителни резултати от стария пакет. И аз мятам, че с новия пакет ще трябва да а, покажем същата ефективност, така че да държавите членки да могат да усетят разликата преди да е свършила кризата. Защото, да, наистина изпитваме затруднение, особено съветът, извинете, също и комисията трябва да помага в това отношение – трябва да подпомогнем да се премине през различните подробности и детайли, възможно най-бързо. Разходите, разбира се, всичко това е много важно. Това е нещо, което трябва да се обсъди. Но казано по принцип, без да сме видели този документ, ние трябва да изразим нашата подкрепа, нашата готовност а, да забързаме нещата в тази насока. Надявам се, че това споразумение със съвета ще бъде постигнато възможно най-бързо. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин Тойрн. Благодаря. Благодаря, господин директор. В групата на либералите АЛДЕ всички споделяме убеждението, че е хубаво, положително да упростим процедурите, но какъв ще бъде ефекта от това в дългосрочния план? Затова искам да ви попитам по-конкретно за 100 финансиране. Мисля, че ни трябва повече информация, за да знаем в какво се изразява конкретно и точно предложението на комисията. Да, ясно е, че става дума за 100% изплащане от еврофондовете и след това компенсиране. Става дума за нещо като аванс, за нещо като безлихвен заем. Това, което искам да питам, е дали го смятате за абсолютно наложително това отпускане на заем, на аванс, така Общо взето, не всички държави са изправени пред едни и същи затруднения, особено в търсенето на финансови източници. 20%. 20% например би било опция за едни от държавите. В някои държави, в някои региони защитават именно това 20% участие на фондовете. А ако получат 100%, може би ще се откажат от критично преглеждане и изработване на предложенията си преди да ги представят като кандидатура. Затова искам да знам точно какво възнамерява да направи комисията това съвместно финансиране ще се отложи във времето или ще се изостави за друг момент? Как точно ще бъде? Благодаря ви. Давам думата на директора. Благодаря, госпожо председател. Първо въпросите на господин Ян Обрехт. Да, пределно е ясно, че опростяването, което предприехме, е нещо, което искаме да се запази. Общата тенденция в нашата политика трябва да бъде тенденция към повече гъвкавост. Ето защо онова, което каза господин Кирилов е вярно. Ние ще спрем до тук с пакета за периода 2007-2013 година, но бихме искали да продължим и за, след, и за периода след 2013 година. Надявам се, че за следващия период ще можем да постигнем много повече, ако нещата тръгнат добре от самото начало. Ето защо работата за, по, меха, по бъдещите механизми ще бъде толкова важна. Ние сме в постоянен контакт с Сметната палата. И понякога те ни казват, ами като приемате толкова сложно законодателство, ние гледаме дали правилата се спазват. Така че приемайте по-прости правила и за нас ще бъде по-ясно да оценяваме дали няма нередности. От много елегантен отговор, но проблемите са малко по-сложни. Мисля, че в бъдеще ще трябва да си, зада, да, да си задаваме сериозни въпроси, на които честно казвам, аз нямам отговор. Вчера пред мен възникна един въпрос, който не си бях задавал, но той е много интересен. Когато погледнем нередностите в държавите членки при изпълнението на политиката, сега, не ми сърдете, ако цифрата не е точна, около 60%, ако не и повече, са свързани с, с обществени поръчки. Въпросът е за, задача на политиката по сближаване ли е да следи като полицай как се изпълнява политиката за обществени поръчки. Или пък няма други начини. Това е въпрос, който аз си задавам, но този въпрос е толкова сложен, че той не може да бъде обхванат в един кратък документ. Това е въпрос от политическо естество, което който следва да се обща, обсъжда след 2013 година. Има и още един въпрос. Бихме искали да изградим системата за контрол въз основа на дейностите, извършвани от държавите членки и регионите. Можем да направим така, че възоснова на нещо като договори за доверие или както решим да ги наречем, в случаи, в които нещата вървят както трябва, ние да имаме доверие, да приемем, че нещата се правят както трябва, докато не ни опровергаят. Още един въпрос, който е включен, това е, е още въпрос, който е включен в моите приоритети. Също така, някои много успешни инициативи в областта на регионалното развитие са инициативи за развойна дейност или за развитие, които са на местно ниво. В бъдеще трябва да обърнем внимание и в контекста на териториалното сближаване на въпроса за насърчаване на участието на местното ниво в инициативите за развитие и как това участие да се впише в една обща стратегия, която първо, разбира се, трябва да се изгради. Това веднага повдига следващия въпрос – ако се обърнем повече, ако се ориентираме повече към местното развитие, как да направим така, че правилата да не блокират местното управление. Просто нахвърлях някакви много фундаментални въпроси. Според мен обаче руслото, в което сме тръгнали, е русло на по-нататъчно упростяване – ние ще продължим да работим с вас като представители на вашите региони, за да видим как можем да упростим допълнително нещата. Да, в крайна сметка това все повече ще води до все по-голямо упростяване на системата. Господин Ставракакис говори за 100 финансиране, Европейския социален фонд и дали това е достатъчно. Всъщност в съвета една група държави членки казват, че това е необходимо с оглед на трудната ликвидност. Това е помощ, когато имаме нужда. Това е въпрос, който заслужава по-нататъчна дискусия. Идеята да се съсредоточим върху Европейския социален фонд почива на няколко причини. Първо, в ситуация, в която безработицата расте стремглаво, мерките по Европейския социален фонд са много важни и те трябва да се прилагат бързо. Мерките за Европейския фонд за регионално развитие и мерките в областта на сближаването се бавят, но бавенето, забавянето не се дължи на липса на финанси, а в сложността на предлаганите проекти. Основната Запазва се обаче основната идея да се осигури ликвидност за особено за тези държави членки, които са силно засегнати от кризата, за да могат те да предприемат незабавни действия. Нека да ви напомня, че авансите вече са платени на държавите членки че в последния пакет увеличихме авансите за бъдещето и тази година авансите ще се увеличат с 6,25 милиарда, така че би трябвало да има достатъчно средства, с които машината да тръгне, така да се каже. Заслужава си да се помисли по този въпрос и господин Той е веднага ще се занимае с вашия въпрос. Това не са допълнителни средства, това са средства предвидени за целия период и те се изразходват в по-голяма степен в началото, след като приключи периода 2009 и 2010 година. средствата трябва да се възстановят в крайна на периода. Аз си представям нещата последния начин. Когато се работи по един проект по Европейския социален фонд за периода 2009-2010 година, ние плащаме обичайния процент съфинансиране, но държавата членка осигуряваме допълнителен аванс, който стига до 100%. Но това е с чисто и просто допълнителен аванс само за периода 2009-2010 година. Парламента трябва да знае това като бюджетен орган. Тези, тази а, сума се запазва в проекто бюджета за 2010 година. Т.е. този аванс може да се финансира в съответствие с всички симулации в рамките на бюджета за 2010 година, така както е бил разработен предварително от комисията. И сега той ще бъде обсъден от двете части на бюджетния орган. Следващата, следващия момент Искам да ви благодаря, господин Кирилов, за подкрепата. Да, ние ще се нуждаем от вашата подкрепа, която разбира се няма да е безусловна, но за да вървим бързо, ние се нуждаем от вашата подкрепа. И както казахте абсолютно правилно, нещата се движат много бързо. Ето защо аз ще ви бъда благодарен, ако можем да приключим тази работа до края на годината. И за този период това би трябвало да бъде последния пакет. Човек никога не бива да казва никога, тъй като не знаем какво ще станем след една или две години. Но според нас и експертите от държавите членки са съгласни с нас за период 2017 2013 година. Това е последния пакет, но вече започваме работа с периода след 2013 година. Господин Тойра, вие казахте нещо много важно – казахте, че упростяването е нещо хубаво и ние сме съгласни, но трябва, но не бива да забравяме и ефективността на политиката. Трябва да кажа, че а, аз се подписвам и с две ръце по това. Една от основните промени, според мен, по която трябва да работим заедно след, период, след 2013 година, е изграждането на системи за оценка на ефективността и ефикасността на политиката, която провеждаме. Извършихме много дейност по последващата оценка за периода до 2013 година. Докладите и отчетите вече постъпват и може би през към края на годината ние ще ви представим заключенията, които а, извличаме от оценката на периода. Но особено за бъдещето трябва да помислим за а, усъвършенстване. Много ще се радвам, и тук се връщам към казаното от господин Обрихт, ако имаме политика, в която ударението да не пада в толкова голяма степен върху нередностите и грешките, а върху анализ на това, кое дава резултати и кое не. И ако успеем да постигнем това, госпожо председател, ще мога да се оттегля от поста си, тъй като ще сме постигнали това, което искаме да постигнем. Но нека да ви кажа много откровенно, че работата е много трудна. Щастлив съм, че повдигнахте този въпрос и можем да се занимавам отново с него. Благодаря ви много, господин Пипър. Госпожо председател, Господин Анер, предложенията, които идват от комисията. Те, ние ги приветстваме, но ще направя само два коментара в една област, в която ние имаме думата, а именно настаняването. И именно общите правила за настаняването, това, което, върху което искам да говоря сега. Смятам, че в Западна Европа има групи от населението, които са изключени от обществото. Ние правим предложения в тази връзка и смятам, че обхватът на тези предложения трябва да бъде разширен, че така че да обхване този проблем. Социално изключените групи а, трябва да бъдат дефинирани ясно. Не трябва да се фокусираме единствено върху примери или иллюстрации на проблема. Сега по основните правила, където а, действаме като а, съветващ орган, тук предложението от комисията а, трябва да бъдат обсъдени през следващия програмен период. Ако се вгледаме в това как ще се работи по големите проекти, аз приветствам начина по който се развиват а, процесите. Знаем, да, че има проблем с ликвидността в държавите членки, но нека да не забравяме силата на Европа във времена на криза, именно пакта за стабилност. Това се отнася до предоставянето на кредитите и според мен това е едно съобщение, което, една идея, която беше прията добре в отделните региони. Нека да си гарантираме, че акцентът ще остане върху структурните фондове. Ако 80% от европейците получават помощ. Това всъщност е голяма подкрепа и означава много работа, свършена от страна на регионите. Ако 20% не са включени, аз мятам, че тук говорим за начин на осъществяване. Дали тези средства просто не се използват по ефективен начин а, мисля, че тук може да говорим и за начина на осъществяване на отделните проекти. Да, имаме, трябва да заложим правилните принципи за регионалното развитие за в бъдеще. Смятам, че регионите трябва да връщат средствата, които не са били изразходвани по правилния начин. Но смятам, че в този период 2009-2011 трябва да, да се придържаме към индивидуалната отговорност. Господин Гудман. Благодаря много за възможността да поговоря за две неща, за две възможността. На първо място възможността да оценяваме пакета, да, оценим, да оценим промените по упростяването. Това ще бъде част от анализа на това как са били изразходвани, как са били управлявани фондовете до периода до 2009 година. Единият от сроковете беше януари 2009 година. Доколкото знам, не всички държави членки, не всички региони са успели да свършат необходимата работа, така че не всички окончателни доклади са били изпратени. Затова срокът ще се удължи до юли 2010 година. И един от въпросите за анализиране е дали става въпрос наистина за опростяване, защото понякога в медиите е, европейските институции получават обвинения, че са затънали в бюрокрация и така нататък. Но моят опит показва, че някои програми не се осъществяват не защото проектите не са добри, а защото има проблеми на местно ниво. Трябва да се направи анализ, защото, защо някои проекти са се забавили и ако нямаме тези резултати, може би не можем да говорим за упростяване. Не трябва да се смесват ситуациите, когато просто на местно ниво не е свършена работата. На второ място ще ви дам пример за упростяването. Говорим за а, ефективност на енергийността, енергийна ефективност, извинете, в жилищното строителство. Една от програмите ще предоставя средства за изолиране на жилищата, за да може да се спестява енергия. Но в програмата в началото се казваше, че 51% от средствата ще идват от частни източници. Но въпросът е, че много от хората трябва да съфинансират тези проекти, така че трябва да намират средства от банкови кредити и така на така. Знам, че в моята държава, в Латвия, както и в Литва и други държави, не е лесно да кажете на хората, отидете в банките, извадете парите от собствения си джоб и съфинансирайте проект, по който получавате пари от европейските институции. Защото те казват, да, добре, ще платим сега, но в крайна сметка цените на енергията може да се повишат и в крайна сметка ние няма да спечелим от тази ситуация. И ако се получи такава ситуация, няма да бъде лесно да се проектират, да се извинете, финансират проекти по строежа на болници, училища и така нататък. И според мен това е проблем. Иначе съм напълно съгласен, че ако ние всички заедно. Става въпрос тук за забавяне на съфинансирането. Говорим за това какво ще се случи през 2011 година, 2012 година. Говорим се за проблеми, за това какво би могло да се случи и а, тези проекти да не се осъществят. Какво ще стане, ако а, тази идея за съфинансиране не се осъществи? А, ако може да се стигне до взимане на лоши кредити и отъжнява на банковата система. Благодаря ви много, господин Матуля. Да, много благодаря. Господин директор, благодаря ви. Особено съм удовлетворен от чутото относно пакета мерки за упростяване. Обоеден съм, че ако пакета бъде прият, ще постигне целта си, при това бързо. Бих искал да поставя на вашето внимание един въпрос във връзка с работата на моята работна група за замяна на правилото N плюс 2 с правило N плюс 1. Румъния и други държави членки подкрепят това предложение на работната група, защото смятаме, че така ще разблокираме положението. Това предложение не е записано в а, документа на съвета и за това го поставям аз. Благодаря. Uh, Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги, господин директор. И аз искам да поставя един въпрос, а именно голямата зависимост на островните економики от изкопаемите горива за производство на енергетиката. Съществува специална при и много амбициозна програма за следващите 20 години за енергийна независимост на Евросъюза. Има вече дейности, които е подела френската държава и местната управа на остров Реунион във връзка с използването на биомаса, слънчева енергия, енергията на морските вълни и така нататък. Това, което искам да запитаме, дали не може и Евросъюза да предприеме по-специално усилие за подкрепа на тези островни територии и на безпредседентното им усилие в тази област на използване на альтернативна енергия. Пак поставям един, пак давам един пример с остров Реунион. 36% от производството на електроенергия там идва от альтернативни енергии и от година на година този процент се увеличава. Евросъюза също би трябвало да ни подкрепи, да ни подкрепи нас, островитяните, казано в кавички, защото всички знаем, че целта за използване на възобновими енергии ще осигури устойчиво развитие, но и опазване на околната среда, създаване на нови работни места а и, не на последно място, ще гарантира независимост в енергийно отношение на нашия регион, на нашия островен регион. Независимост от изкопаебите горива. Ето за това и с оглед на изявленията на френското председателство – за това, че ще работи за зелена економика, поне това чухме от госпожа министъра, който бе тук тази сутрин. Благодаря ви. Госпожа Шрёдер. Ähm, Благодаря, госпожо председател. Господин директор, не можах да разбера точно какво имахте предвид с първата си бележка. Затова искам да попитам следното. Разбира се, прочетох документа и съм съгласен с общата постановка. Защото свързвате миналото, натрупания в миналото опит когато комисията имаше повече средства за финансиране на пилотни проекти и бяха отбелязани големи успехи. Успяхме да установим, че фондът бе изчерпан изцяло, до толкова успешно бе неговото освояване, искам да кажа. Важното в момента е да организираме система за сигурност. Ако мога така да я нарека, става дума за контрола, който ще оказваме на местно и регионално равнище. Система за сигурност на прилагане на правилата. Затова съм за градивните предложения особено когато има държави и членки, където принципа за партньорство просто отсъства. А няма защо да е така, тъй като има конкретни програми на комисията. Комисията си е свършила работата. Така че държавите членки, техните съвместни комитети и органи за контрол следва също да направят това, което се очаква от тях. Това е предвидено като процедура от правилниците. Комисията следва да има определени събеседници, към които да се обръща за информация в случаи на неправилно прилагане или на недостатъчно бързо изпълнение на правилата. Тези органи, с които ще си кореспондира комисията, ще имат за цел да бият тревога винаги, когато се, това се наложи. Държавите членки ще използват средствата, винаги когато сметна това за уместно и винаги когато това им се наложи. И сега преминавам към друг въпрос, който е свързан с необходимостта да изоставим тези практики, които не се оказват полезни или недостатъчно се използват. Защо? Защото общественото мнение има нужда от прозрачност. И тази прозрачност ще направи проектите по-ефикасни. И така и общественото мнение, гражданството ще си създаде правилно мнение за това доколко ефикасни са изобщо действията на Евросъюза. Ако Евросъюза подкрепя проекти, които нарушават правилото за защита и опазване на околната среда, то общественото мнение веднага ще го отбележи. В момента Евросъюза действа като институция, която не отразява безпокойствата на европейското гражданство в областта на екологията, на опазването на околната среда. И тук ни се налага да установим някакъв, да въведем някакъв механизъм за контрол както механизмите за контрол, които действат в случаите на финансови злоупотреби, така да има контрол и върху евентуални екологични злоупотреби. Не бива да финансираме проекти, които нарушават принципа за партньорство. Или пък, които е да било други принципи, свързани с опазването на околната среда по принцип, с устойчивото развитие, с равнопоставеността на половете и така нататък. Нещата са постижими, просто трябва да бъдат добре направени, добре програмирани. и Съществуват административни структури, които могат да се нагърбят с тази задача в държавите членки. Така и проектите по-бързо ще се прилагат на практика. Сега, контролът е важен. Всички сме съгласни с това. Имам чувството, че много държави смятат, че тези фондове принадлежат на тяхната държавна хазна. Това е вярно до известна степен, също толкова толкова вярна е необходимостта те да бъдат използвани правомерно и съгласно правилата. Правилата не ги определят банките. Определят ги комисиите, комитетите за регионално развитие. Това не е ясно разписано в документа и аз смятам, че това е погрешно. Регионалните фондове се наричат регионални именно за това, защото органите на регионалната власт определят приоритетите. Благодаря ви. Благодаря много, господин генерален директор, вашите отговори. Thank you. Thank you Благодаря, госпожо председател. Сега, най-напред, коментарите от страна на господин Пипър. Да, мисля, че има интересни коментари върху въпроса с настаняването. Аз мисля, че трябва да разгледаме този въпрос и да видя кога може да имаме по-разширена дискусия и да се върнем към въпроса. Нека подчертая още веднъж, когато говорим за маргинализирани групи, изключени от обществото, даваме пример с ромите, но това не означава, че това е единствената група. Това е една точка, която трябва да вземем предвид, защото понякога има недоразумения, които трябва да бъдат изключени в този контекст. Още веднъж за 100 изплащане от фондовете. Да, на първо място това е авансово плащане за две години. Това трябва да е ясно. На второ място това е опция за държавите членки. И смятам, че особено за тези държави членки, които наистина изпитват проблеми и някоя по-особени ситуации, например в Латвия, където това може да се окаже една интересна мярка. Но парите трябва да се върнат. Аргументът, който привеждате, аз го приемам. Защото в съвета има предложения от важни държави членки, които казват, че това е почти фундаментален в кавички философски въпрос за тези 100% изплащане от фондовете. Господин Готманд, по отношение на латвийския случай, бих а, проявил желание да науча повече неща. Моля ви, оставете ми контактите на представители на вашите власти за това как какво може да се постигне за независимостта от това 100% правило, какво решение бихте, бихме могли да намерим. Нека също така да кажа, че а, по отношение на изолацията на публичните сгради и а, използването на възобновяемите източници на енергия в публични сгради, това винаги ще получи а, подкрепата на нашите фондове. Господин Матула, прав сте, че в нашето предложение не се споменава правилото N плюс 3. искам да кажа, че за мен никога не е било 100% ясно, доколко това наистина е проблем. Бих искал да кажа, че в началото на тази година останах с впечатлението, че N плюс 2, N плюс 3 ще бъде много голям проблем за 2009 година, но сега като слушам коментарите на моите колеги след вакансията, след лятата вакансия, има толкова много искания за плащания, че всъщност проблемът изглежда много по-малък през 2009 година. Може би въпросът ще добие по-голяма значимост през 2010 година година. Този проблем е поставен на масата от много държави членки, така че трябва да бъде обсъден и по-нататък. Господин Оло, вие говорихте за възобновяемите източници на енергия в Ирландия и най-вече в Лареньон. За нас това наистина е, идея, която стои в самото сърце на изготвянето на политиката. Е, извинете, става въпрос за островите, защото наистина за островните економики възобновяемите източници на енергия са очизнено важно значение. Ние ще ги подкрепяме доколкото това е възможно, като спазваме собствените си правила. Така че ще направим всичко, което е възможно, за да подкрепим програмите. Ще получите цялата наша помощ, за да осъществявате тези стратегии. Не се колебайте по никакъв начин да осъществите контакт с нас. Ние ще ви оказваме помощ. Благодаря, госпожа Шройтер, за вашето поощряване за предложението по отношение на Европейския социален фонд. Ам... Това, което казахте за партньорството, за написването на домашното от наша страна, да погледна дълбоко в своята душа, е, и мога да кажа, че по отношение на домашните ни работи, тъй като работим заедно с асоциациите, това е нещо, което те първо ще трябва да направим. Но ако се връщаме отново към училищните метафори, това наистина а, е задача за първата половина на следващата година да подкрепим, да подсилим нашите контакти с различни асоциации и институции, за да можем да идентифицираме заедно с тях различните проблеми, да а, се разберем, да се съгласим върху евентуалните мерки, които бихме могли да предприемем за решаване на тези проблеми. Но също така се нуждаем от правила и за периода след 2013 година. Това би било наречено от сметната а, палата грешки или нередности, но а, колкото по-голяма прозрачност имаме, колкото по-голям контрол върху осъществяването на политиките, разбира се, толкова по-голям ще бъде шансът тези проблеми да бъдат набелязани, бързо, светкавично и да бъдат решени по същия начин. Да, съгласен съм, че а, заедно с моите колеги ние трябва да се задълбочим в а, проблемите по критериите, които трябва да се използват там. Моето впечатление е, че по отношение на предоставянето на средства за крайните бенефициери, комисията по мониторинг, по контрол ще трябва да има крайната дума но ще седнем заедно възможно най-кратък срок, за да обсъдим нещата. Ако имате конкретни примери, аз ще съм много доволен, ако а, ги чуя, защото понякога те иллюстрират гледната ни точка и показват какво стои зад самия проблем. А както казахте вие, прозрачността е изключително важна. Понякога нещата на хартия изглеждат правилни 100%, но когато се опитвате да ги приложите на практика, виждате, че възникват различни проблеми. Разбира се, обаче ние се нуждаем и от вашите коментари, от вашата обратна връзка, от опита, с който разполагате в тази сфера. Но Повтарям, когато говорим за контакти с асоциации, различни организации, нашата дирекция има какво да наваксва, наваксва, но ще направим това. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин Анер. Вие допринесохте много за нашата задълбочена дискусия. Вие споменахте в началото, че някои въпроси са доста спешни Надяваме се, че няма да злоупотребяваме с времето, че ще стигнем бързо до решения, които да осъществят процедурата по съвместно взимане на решения. Надявам се да получа възможно най-бързо графиците за това кога ще предадат докладите Разбира се, ако пристига нова информация по време на вашите обсъждания в съвета, ние много ще се радваме да научаваме тази информация междувременно. И от това, което разбираме от председателството в комисията вчера, работата на генералната дирекция в след следващите месеци ще бъде много богата и се надявам, че ще се виждаме често през тези месеци. Аз оценявам вашата ангажираност да споделите с нас резултатите от оценката за 2009 година. За нас това е изключително важно. И тъй като има толкова много нови колеги тук, бих искала да кажа, че може би наистина ние много ще се радваме а, кога, ако научаваме на време за посещенията в нашите избирателни региони, за нас това ще бъде изключително важно. И още а, е, нещо да спомена за госпожа Крел, която а, е, трябваше да излезе, но спомен... спомена е, работна група, която работи върху стратегията за след 2013 година бихме искали да да разгледате този а, въпрос и да видим какво ще бъде нашето сътрудничество на а, ниво дебати. Ако няма повече въпроси или коментари, бих искала да благодаря на генералния директор. Наистина оценяваме това, че дойдохте тук, защото някой от нас знае, че господин Анер беше в болницата вчера и не бяхме сигурни, че ще успее да дойде, така че много ви благодаря за това, че сте тук. Трябва да останете все още за още една точка от дневния ред. Благодаря ви много. Just be careful on the Merci à vous. Panie Lidia. Byłem już tak z Okay. I also will do something for your for your people. Моля ви да останете за последната точка. Това е само датата и място на следващото задание. Нещата са малко сложни. Както знаете, следващото заседание е предвидено за понеделник 5 октомври, вторник 6 октомври. Това е седмицата на отворените врати в Брюксел и на 6 октомври в пленарната зала ще се открият отворените врати с наше участие от 3 до 5 и състанието на комисията ще бъде веднага след това. На 6 октомври сутринта ще се състои заседание до 2.30 до 4.15 с председателя на Комитета на регионите и в 4.30 заседание на комисията. Ще ви изпратим съобщение с подробна информация веднага след като бъде уточнена програмата за отворените врати. Също така Европейската комисия ще организира срещи, за да информира колегите по въпросите. Всички тези от вас, които искат да научат нещо повече, ще могат да участват на тези срещи с служители на комисията. И това е